Гласуването по доклада ще се състои утре в 12 часа. Приключваме разискванията по тази точка и преминаваме към следващата. Въпроси с искане за устен отговор от комисията, законодателството на трети държави и законодателството на Съюза в областта на защитата на данните. Сърдечно приветствам с добре дошла комисар Рединг. Пожелавам на комисар Бърния приятна вечер. Първият ни оратор е госпожа Интфелд за две минути. Имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Радвам се да ви видя тук. Колеги, въпросът е дали можем да сме сигурни, че европейското законодателство винаги се прилага в Европа или тези закони могат да бъдат отменени поради силата на американското законодателство – има законодателни актове, прияти в САЩ, които въжат не само на територията на САЩ, но и на други територии. По този начин законодателството на САЩ може да въжи и на други територии. В нашия устен въпрос визираме редица законодателни актове, които могат да има такива последици. Това, например, е Законът за разкриване и противодействие на тероризма, Закона за наблюдение на разузнавателните служби в чужбина и редица други законодателни актове. Обаче данните, съхранявани в Европа, са предмет на европейското законодателство и Търговските дружества също трябва да съобразяват с тези данни. Какво прави Европейската комисия да, за да защити тези компании, които се намират между чука и наковалнята на две законодателства, които се намират в противоречие едно с друго. Също така става дума и за трети страни, например в Китай. Все повече и повече стават европейските търговски дружества. И те също могат да се сблъскат с този проблем и ни получаваме потвърждение за това, че все повече европейските търговски дружества се сблъскват с подобни проблеми. И те проистичат от редица законодателни актове. Например, европейските банки и застрахователни дружества са много закрижени от Американския закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина – Госпожо комисар, искам да ви помоля да действате. Нямаме нужда от ново законодателство, имаме нужда да се прилага надлежно действащото европейско законодателство, за да се защитят интересите на европейските граждани и търговски дружества. Председателят, благодаря на колегата. Нека още веднъж ви припомня, че всички искаме да свършим на време, затова моля ви, вмествайте се в отреденото ви време. Колегата Матиас за 4 минути и половина. Sr. Presidente. Bem-vinda, Sra. Комисария, para discutir este tema. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Ние трябва да обсъдим един много важен проблем, ключов проблем, свързан с защитата на личните данни и конфликтите между различните законодателства. Закрилата на данните е нещо е много чувствително Говорим за противопоставен от една страна на права на граждани на Европейския съюз, които не са защитени по силата на законодателство на други страни, т.е. по силата на тяхното законодателство те изискват предоставяне на данни. Т.е. става дума за, за нарушаване на договора между Европейския съюз и европейските граждани. Европейските граждани се доверяват на Европейския съюз, че техните е, данни ще бъдат защитени и на практика Европейския съюз е, е, не оправдава доверието. А, на, на, на, на, на, на, на, на практика Европейския съюз нарушава договори и предоставя чувствителни лични данни на трета страна. Европейските институции трябва да бъдат пазителки на ценностите и на Европейския съюз. От друга страна, европей... Е, е, американските Съединените щати изискват непрекъснато предоставяне на данни на европейски граждани. Ние не искаме Европейския съюз да наруши и е, да подкопае доверието на гражданите си в него. Той е, трябва да застане на страната на онези граждани, които искат е, е, техните данни, лични данни да бъдат защитени. Хората се се опълчват срещу Европейския съюз, защото виждат, че техните права вече не са защитени. Не може да се гради общност, при липса на доверие между гражданите и институциите. Затова, госпожо комисар, е, призовавам ви да направите нещо, защото е, е, да ни уверите, че европейското законодателство ще е, е, ще, ще предхожда е, прилагането на е, чуждестранно законодателство и в, и в случая на Съединените щати. Това е наистина един много сериозен проблем, който трябва да намери своето решение. Госпожо комисар, в заключение бих искала да ни кажете какво ще ще направи Европейската комисия нещата да се променят и личните данни, данните на предприятията, свързани с търговската тайна, да бъдат защитени. И трябва също така да знаем и по какъв начин се съхраняват тези данни, но това е обект на друго на друга дискусия. Така че може ли да ни уверите, че данните на нашите граждани се съхраняват правилно съгласно правилата? Благодаря. Следващи оратор. Господин Албрехт, благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Говорим за правото на трети страни да получават достъп до данни на гражданите на Европейския съюз. Говорим и за приложимостта на законодателството на трети държави спрямо граждани на Европейския съюз. Този въпрос се отнася не само до защитата на данните, а и до приложимостта на законодателството в международен мащаб. Възниква въпросът законодателството на коя държава е приложимо. В така наречените изчисления в облак се съхраняват много лични данни и се използват много различни услуги. В това пространство не е ясно кое законодателство е приложимо, не е ясно какви гаранции предоставяме на нашите граждани, така че данните им да са защитени, дори когато те ползват услуги на концерни, извършващи международна дейност. С радост отбелязвам, че започваме работа по реформа на защитата на данните на общо европейско ниво. Разполагаме с законодателното предложение на комисията, но за разлика от предходни законодателни предложения, това предложение не съдържа член, в който да се урежда приложимостта на законодателството на трети страни. Няма член, в който да се изтъкне, че законодателството на трети страни е приложимо единствено в хипотези, когато се прилага международното съдебно и полицейско сътрудничество. Защо не съдържа предложението на комисията такъв член? Това е въпросът ми към вас. Мисля, че е необходимо да се предвиди подобна разпоредба Особен, е, твърдя това най-вече в качеството си на докладчик за споразумението за защита на данните с Съединените щати. Председателят, благодаря, господин Бусотил. Благодаря, господин председател. Радвам се да ви видя на председателското място. За НП въпросът за защитата на данните и правата на гражданите е много сериозен въпрос. Ние работим много усърдно от много години с цел да имаме изключително добри и надежни закони, гарантиращи правата на гражданите. Когато в Европа се извършва обработка на личните данни, ние искаме гражданите да знаят, че техните данни са защитени от най-стриктни стандарти. Но когато говорим от за обработване на данни от трети страни, изведнъж виждаме нещо съвсем различно. Ние сме загрижени от това, че нашите стандарти могат да не бъдат прилагани в онези случаи, когато става дума за участие на трети страни. И това е основателна загриженост. Би било парадоксално, ако за трети страни би било по-лесно да обработват данните на европейските граждани на своя територия, отколкото това е случат с европейски организации на територията на Европа. Това не е приемливо за нас, не е приемливо за европейските граждани, не е приемливо за цели Европейски парламент. Нашите решения трябва да бъдат основани върху принципа, че законите, прияти в трета страна, не могат да бъдат пряко и автоматично приложими на територията на Европейския съюз, освен ако европейското или националното законодателство на държавите членки излично позволява това. Не можем да губим тази наша прерогатива и нито една трета страна не може да изисква нейното законодателство да бъде по-важно за нас, отколкото европейското законодателство, включително и това за личните данни и защитата им. Смятам, че новият пакет за защита на данните представена скоро от комисията, ни дава възможност да направим това, както и рамковото споразумение с САЩ, което в момента е предмет на преговори. За това очаквам с нетърпение отговора на госпожа Рединг на нашите въпроси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми колега. Госпожо комисар, имате думата. Господин председател, изцяло съм съгласна с депутатите от Европейския парламент, които казаха, че стриктните, високите стандарти, които осигуряваме на нашите граждани, трябва да бъдат спазвани и в случай на обмен на данни с трети страни. Може да ми вярвате, че много сериозно се отнасяме към този въпрос в комисията. Това е така, защото Европейската комисия е убедена, че става дума за принципен въпрос. В международното право законодателен акт, прият в една страна, не може да бъде пряко автоматично приложим на територията на Европейския съюз, ако като изключ изречение и в изрична форма европейското законодателство или законодателството на държава членка признава такава приложимост. Нито един законодателен акт на трета страна не може да има примат над законодателството на Европейския съюз и законодателството на държавите членки на Европейския съюз, което включва и законите за данните и обработката на данните трябва да се подчинява на приложимото европейско законодателство. И тук стои принципният въпрос, поставен от госпожа Интвелд. Точно за това компетентните органи, включително органите по правоприлагане, изискват данни от търговските дружества. И когато те го правят, те трябва да го правят по съответните правни канали въз основа на споразумения за взаимна помощ и това трябва да бъде направено така и когато данни от търговско дружество в Европейския съюз се предават на търговско дружество в САЩ. Изключение са у нези случаи, когато тези въпроси не са изрично уредени в действащата правна уредба на Европейския съюз. И точно за това, и докладчика знае много добре за това, точно по тази причина с регламента за защитата на данни, който беше предложен като проекто законодателен акт на 25 януари от комисията, се стремим да внесем яснота в тези въпроси. Този регламент посочва, че предаването на данни може да се извършва само когато условията на регламента са спазани. Най-вече когато има основание, свързано с обществения интерес. И този обществен интерес трябва да бъде признат в законодателството или на Европейския съюз, или на съответната държава членка. Примери за това, например, могат да бъдат случай на обмен на данни между данъчните органи, митническите органи. Също така случаи свързани с наказателно-правни преследвания но както вие правилно посочихте, този въпрос беше посочен в от споразумение за защита на личните данни и както парламентът е добре информиран, преговорите продължават по това споразумение. За момента все още не сме финализирали преговорите. Както също така беше посочено от парламента, това е един елемент, за който договаря моят колега, отговарящ за данъчните въпроси. И този елемент трябва да се разглежда в контекста на законодателството на САЩ за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина. И може би тук ще предоставя нова информация на парламента, а именно това, че Европейската комисия постави този въпрос пред своите партньори в САЩ. Ние го правим това редовно в рамките на е, регулаторния диалог по финансовите пазари и в резултат от тези обсъждания САЩ на 6 февруари заявиха, че закона за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина трябва да се прилага в случаите на взаимодействие между данъчните органи, а не да се отнася до дейността на финансовите посредници в Европейския съюз. Това са добри новини за нас, че вече има един ясно формулиран текст и ние искаме да продължим да се движим в тази посока. Комисията ще продължи да работи с САЩ и с държавите членки с цел да намерим най-добрите решения за този проблем, за да постигнем правна сигурност и спазване на Европейската харта на основните права. И когато говоря, господин председател, за САЩ, това разбира се означава, че това се отнася и до други трети страни. Но отношенията между Европейския съюз и САЩ са отношенията, които са предмет на най-оживени обсъждания и разбира се, бъдеще ще обсъждаме подобни въпроси и с други страни и други континенти, с които имаме отношения. Председателят благодаря госпожо комисар. Давам думата от името на НП на господин Диас Демера, минута и половина. Струва ми се, че е, правилата за защита на данните винаги може да бъде считано като нещо свързано с отбраната, но на първо място ние трябва да, да, да защитим правата на европейските граждани. Различните американски закони, които вие цитирахте, изискват от европейски предприятия или институции да предоставят всякакви данни, като включително естеството на сметките, е, собствениците на сметките и така нататък. Никой не знае обаче къде ще бъдат, по какъв начин ще бъдат обработени тези данни и колко време ще бъдат съкратявани. Така че трябва да се вземат съответните законодателни мерки, защото нашите принципи да не се нарушават. Разбира се, трябва да, е, да бдиме за. Е, защита сигурността и безопасността на нашата територия, но същевременно и на неприкосновеността на данните на нашите съграждани. Благодаря, скъпи колеги. Сега давам думата на следващият оратор от името на социалистите и демократи. Евентуалното извън териториално действие на законодателството на трети държави, най-вече на Съединените щати и най-вече в областта на защитата на данните е от голямо значение за Европейския парламент. Ето защо е особено важно Европейският парламент да получи много точна информация от вас, госпожо комисар. Информация за това дали в областта на защитата на данните не се нарушава законодателството на Съюза. Този въпрос е пряко свързан с правата на гражданите на Европейския съюз. Той оказва и пряко въздействие върху економиката. Възползвам се от възможността да повдигна един въпрос или по-скоро да повторя нещо, което вече съм казвал. Става дума за вашето предложение за преработване на директивата за защита на данните от 1995 година. Според нас, вашето предложение ни отвежда в правилната посока. Живеем във време, когато Европейският съюз е обект на критики поради липса на ръководна роля. Европейският съюз изгуби своята значимост на международната сцена, най-вече в областта на външната си политика. Но това е тема на друг разговор. Да се върнем на защитата на данните. В тази област Европейският съюз действително играе водеща роля и дава пример и на държави извън Европейския съюз. Надявам се, че комисията ще продължи да работи именно в тази посока. Председателят. Благодаря. Следващият оратор госпожа Матьо. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, за Нормите за защита на личните данни в трети страни са твърде различни от нашите норми. Обаче, наш, нашите стандарти трябва да бъдат спазвани ние го дължиме на нашите съграждани. Тех, техните данни трябва да бъдат събирани и съхранявани за дадени цели и гражданите трябва да знаят кой съхранява техните данни и да имат възможност да прибегнат до съдебно решение на проблемите. Европейското законодателство не е достатъчно. То, то трябва, то трябва да бъде допълнено или да допълва международните норми и стандарти, за да можем да изпълним нашите ангажименти към нашите съграждани. Това ни, препра... Това ни препраща към други проблеми, е, включително и системата, е, международната система за надзор за борбата с тероризма. Европейските институции трябва да продължат да работят в този смисъл, като осигурят върховенството на европейското законодателство над чуждото законодателство. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Тези, които вече са взели думата, нямат, нямат право на дума. Госпожа Инфелд, синя карта. Не знам дали става дума за процедурата, но най-важният въпрос остана без отговор. Затова искам отново да задам този въпрос на комисар Рединг. Въпросът е, в съответствие с сегашните норми на Европейския съюз за защита на данните, какво могат да направят фирмите, за да се защитят, ако фирмата има дейност в САЩ и ако получи призовка за предоставяне на данни, които се съхраняват в Европейския съюз и са предмет на европейското законодателство и че тези данни трябва да се предоставят на компетентните органи в САЩ. Не става дума за споразумения между държавни органи. Става дума за данни съхранявани в Европейския съюз, които са обхванати от европейското законодателство. Как комисията ще защити такива фирми, защото те искат да бъдат защитени? Председателят. Колега, благодаря ви за разяснението. Мисля, че представителят на комисията разбра въпроса ви. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Госпожа Прендергаст. Благодаря, господин председател. Госпожо комиса, в светлината на потенциалните заплахи за нарушаване на данните и неприкосновеността на личния живот на европейските граждани, аз съм особено загрижена от споразуменията акта, което поражда сериозни въпроси. Госпожо комисар, аз ще продължа да искам от комисията да получам отговори на въпроси, свързани с акта. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Сега госпожа Субер. Благодаря ви, господин председател. През последните години наблюдаваме една вълна от репресии, която се прилага от империалистическите сили под предлог на борба с тероризма. Това лишава хората от свобода и демокрация. Закрижена съм за информацията, която се получава и се публикува в преста, например, за това как ЦРУ нарушава правата на човека и как невинни хора страдат от един процес, на който му липсва каквато и да било прозрачност. Данните могат да бъдат използвани, за да се упражнява нарушава на човешките права под предлог борба с тероризма гражданите могат да бъдат свободни само ако се гарантира свободата и демокрацията. Председателят, благодаря ви сега господин Пашка за една минута. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Защитата на личните данни и данните на търговските фирми се осигурява от европейското законодателство. Намеса на трети страни е неприемливо. Затова считам, че е необходимо и ако искаме да продължим да имаме добри отношения с Съединените щати, да продължим един отворен диалог за по-добро сътрудничество. Е, Европейския съюз не е колония на Съединените щати, так, така че не може американското законодателство да се изнася в Европа. Нашите съграждани смятат, че комисията познава е- е- американското законодателство и те са сигурни, че тя ще постигне договорености, които да не бъдат в ущърп на защитата на нашите съграждани. Следващи оратор. Господин председател, смятам, че този дебат е много своевремен. Още повече, че днес обсъдихме и защитата на човешките права. Смятам, че трансфера на данни към трети страни трябва да следва един много балансиран а, метод. Да, а, а, трябва да се бориме срещу тероризма, без обаче да а, това да бъде в ущърп на личния живот на нашите съграждани. А, тук се позовавам на споразумение между Съединените щати и Европейския съюз относно данните на пътниците. Данните могат да бъдат предоставени само за даден вид операции в случай, че има тежки престъпления. и чувствителните данни трябва да бъдат защитени с специални клаузи и мерки. Благодаря ви. Следващия оратор, госпожа Тикал. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. И аз ще спомена трансфера на данните на пътниците. Европейския съюз в момента предоговаря предложенията с Съединените щати, Канада и Австралия – Същевременно обаче Ев... Европейския, Европейския съюз е един съюз на 27 страни с 27 различни системи. В комисията по транспорта ние поискахме е, много строги гаранции за защита на личните данни, съхранението на данните съхранение на данни не може да има извън европейската територия, за да, за да може законодателството, което да се прилага, да бъде европейското законодателство. Що се отнася до регистъра на пътниците, те, е, как смятате да гарантирате приложението само единствено на европейското законодателство при обработката им? Благодаря, скъпи, скъпа колега. Госпожа Свинбърн ще бъде последния изказващ. Благодаря, господин председател. Нееднократно в Комисията по економически и парични въпроси ние се занимаваме с последиците от американското законодателство за дейността на европейските фирми – обаче все още не можем да предложим решение на въпроса поставен днес. Европейското законодателство за финансови услуги трябва да позволи на европейските фирми равноправен достъп до американския пазар. Обаче в закона Дот Франк има протекционистични формулировки. Не виждам какво може да се направи за това да няма извън териториално въздействие на американското законодателство върху Европейския съюз. Това законодателство има също въздействие и върху дейността на европейските фирми на други континенти. Благодаря, колега. И в края на разискванията още веднъж ще дам думата на комисар Рединг. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с всички изказали се. Крайно време е да посочим, че в нашия континент живеят 500 милиона граждани. Крайно време е да кажем на целия останал свят, на нашите партньори, това, че тези 500 милиона граждани трябва да бъдат уважавани и че техните права трябва да бъдат зачитани и че законодателството, което се приема от този парламент по предложение на комисията, е законодателство приложимо на територията на Европейския съюз. И вие знаете, че аз винаги съм била много ясна по тези въпроси и винаги съм казвала, че трябва да даваме твърди гаранции за спазване на нашите ценности, които са въплатени в нашите европейски закони и че тези ценности не могат да бъдат отменени заради отношенията ни с трети страни. точно за това ние вече се стремим да подобряваме тези гаранции, искаме да ги допълним с гаранции, които са представени и в договор, и в хартата на основните права. Ние искаме да засилим тези гаранции чрез европейските законодателни актове, които трябва да бъдат зачитани от трети страни, когато става дума за наша територия. Точно по тази причина аз предложих на този парламент предложение за реформа на нормите за защита на данните. И вие наблюдавате това, какво се случва на други територии в този момент, какви са политическите дискусии. Законите, които приемаме тук, ще зададат стандарти за целия свят. Това е, което искаме да постигнем в бъдеще. За момента винаги съм казвала много ясно, че нормите защита на данните от 1995 година са непълни. Там има празноти и ние искаме да запълним тези празноти чрез нашата реформа. Например, нарушенията, мониторинга на спазването на законодателството за защита на данни са оставени изцяло на осмотрение на националните компетентни органи, които не са длъжни да информират нито Европейската комисия, нито обществеността в своите страни. Искаме да променим из основи нормите за защита на данните в цяла Европа. За да можем също така и да засилим прилагането на това законодателство. При споразуменията, които сме сключили с трети страни и тук колегите говориха за SWIFT, за списъка с имената на пътниците. В тези споразумения по силата на Лисабонския договор тези споразумения се приемат само след одобрение на Европейския парламент. И ние си излякохме полуки от преговорите по спогодбата SWIFT. В момента обсъждаме споразумението за списъци с имената на пътниците и рамковото споразумение с САЩ ще бъде представено на този парламент, за да го одобри той или да го отхвърли. По споразумението акта парламентът също така ще вземе своето решение. Разпоредбата за свободата в интернет е включена в заключителния текст на законодателството точно като резултат от е, отзивите, дадени от Европейския парламент. Ние също имаме възражения и тук вече отговарям на въпроса на депутата, който зададе основния въпрос за днешния ни дебат. Тъй като съществува проблем на колизия на двете законодателства и тук имаме колизия с международното право и трябва да, разреши, да се разреши този проблем от съда в Хага. Тук става дума за колизия на нормите на международното право, но ние се стремим чрез нашето законодателство също да изясним всички тези моменти. И ако вие прочетете точка от приемобило номер 90, вие ще видите, че извън териториалното действие на тези закони може да нарушава международното право и може да накърни нормите за защита на личността, предвидени от законодателство. За това предаването на данни следва да се позволява само когато условията за предаване на данни на трети страни са спазени. Това е нещо, по което трябва да работим сега. Независимо от конфликтите, конфликтите, които могат да изникнат между партньори, независимо от международните договори, за които ще гласува и този парламент, и извън прилагането на европейското законодателство в рамките на международното право. Разчитам изцяло на вашата помощ в предстоящия законодателен процес за приемане на рамката за защита на данни и също рамковото споразумение, за да заявим абсолютно ясно, че на европейска територия се прилагат и вършат само европейски закони. Благодаря, госпожо комисар. Успяхме да закрием заседанието преди 11 часа. Благодаря на колегите за дисциплината. Благодаря на разпоредителите тук в залата, на сътрудниците ни и не на последно място.